Good afternoon and thank you. I'm sorry I'm a bit late. The train was... Добър ден на всички. Съжалявам за закъснението си. Закъсня... Влакът закъсня малко от, от, Англия тази сутрин. Надявам се това да не е първи знак, че все повече повече се отдалечаваме от годината континентална Европа. Съгласни се да приемем дневния ред. Да, добре съобщенията на председателя. Припомням на всички ви че заданието се изучва в интернет, че беше публикуван поредният ни бюлетин и че може да намерите необходимите ви документи в e-meeting. С това, ако са съгласни да приемем протоколите от миналото заседание, ако няма възражение до края на заседанието, протоколите се смятат за прияти. Добре, така продължаваме с първата точка по съществената работа на днешното заседание а именно разгледане на компромисните изменения по доклада за предложение на директива за законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания. Докладчик е Кая Калас и давам думата. Yes, thank you. Благодаря ви. Стигнахме до 10 компромисни изменения и те отразяват нуждата по отношение на митническите въпроси да си дадем сметка, че предприятията не се опитват принципно да нарушават правилата и че трябва да се вземат предвид винаги акуратните обстоятелства, свързани с дадено нарушение. Компромиси също така взимат предвид притесненията на държавите членки по отношение на гъвкавостта и пропорционността. И също така дава възможност държавите членки да налагат наказателни санкции, когато става дума за тежки нарушения. Тук много се отдалечих от първоначалното си предложение, за да успее да постигне някакъв компромис с държавите членки предлага се брак за, за правене на разлика между нарушения, които подлежат на наказателни санкции, други, които не подлежат на такива. По два от компромисите все още не сме постигнали споразумение. Става въпроса за равнището на санкциите. Моето предложение беше да се премахне минималната фиксирана сума за по-маловажните нарушения, защото според нас размер на санкцията от 150 евро може да се окаже непропорционално за самата нарушение. Възможно е да бъде приемлива и по-висока и по-ниска сума за съответното нарушение. Но минималните и максимални санкции за тежките нарушения трябва да останат в текста. Това е много важно, защото няма никакъв смисъл да се прави разграничение между леко и тежко нарушение, ако няма определени санкции за тежките нарушения. А, по въпроса за прага и увеличаването от 50% на 100% неплатени дължими мита, това на практика се основава на практиката на държавите членки и се оказва, че проект от 50% дава необходимата гъвкавост на държавите членки. Ако обаче им дадем прекалено много гъвкавост в този случай, има опасност да се стигне до неравнопоставеност между дружествата на единния пазар. Надявам се да успеем да разрешим оставащият последен висящ въпрос и да постигнем обзавителен резултати, тъй като действително всички положихме усилия за постигане на компромис по това досие. Um, Antonio, Антонио или Роберт иска думата? Роберта Мецала. Извинете, избързах малко. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря най-напред на Кая за отличната работа. Благодаря и, че включи възможно най-много от коментарите на докладите в Сянка. Няма, с никого не е тайна, че редица от а, колегите ми и аз самата имахме сериозни резерви по първоначалното предложение на комисията и се радваме, че бяха намерени, направени необходимите изменения, за да може да се постигне компромис между всички политически групи. Също така а, продължаваме да имаме известни съмнения, най-вече по отношение на принципа за субсидиарност. Надяваме се да можем да продължаваме да предоставяме на държавите членки техните компетентни органи нужната им гъвкавост, като едновременно с това гарантираме, че това предложение предвижда и известно упростяване на процедурата за налагане на, на, на санкции и по това отношение трябва да се изисква пълно премахване на минималните санкции за леки нарушения, член 11, особено когато става въпрос за, из, за неизплатени мита. Това може да бъде огромна, раз... това ще бъде огромна разлика за МСП и за отделни лица, които са извършили а, леки нарушения. Смятаме, че държавите членки са в най-добра позиция да вземат решения за съответните нарушения и за санкциите въз основа на разглеждане на всеки конкретен случай. И затова настояваме, че компетентните органи трябва да разполагат с необходимата им гъвкаво, за да могат да си вършат работата. И на този етап на законодателният процес не искаме да излизаме с списък от желания за крайният резултат от този от работата по директивата. Този окончателен текст като цяло отговаря на общия консенсус по между политическите групи, но в крайна сметка трябва да се опитаме да приемем този консенсус от наша страна, пък вече държавите членки трябва да излязат със своето решение. Нашата група ще, чак, окончателният компромисен текст, да видим последните нюанси, които ще бъдат направени, за да може да вземем окончателно решение, какво ще бъде позицията ни в, на тази комисия по предложението. Продължаваме да сме в непрестанна връзка с докладчика и още веднъж благодаря и на нея и на останалите колеги за появената воля и желание да бъде постигнат някакъв консенсус или поне да има консенсус между мнозинството ще купи в в нашата комисия. Благодаря ви. Кой ще вземе думата от социали... социалистите? Вирджиния няма. Така продължаваме с Дан Далтън. Благодаря, Вики. От наша гледна точка, Всъщност никога не сме приемали основанието за това предложение на Европейската комисия имаме много сериозни притеснения по отношение на принципа на субсидиарността. С тази оговорка ми се струва, че някои от отношенията на НП, като например минималните прагове на санкциите, които всъщност са на равнище 0, дават повече гъвкавост на държавите членки. Ще разгледаме предложението, за да видим дали бихме могли да го подкрепим. Но основните ми притеснения са, че все още се сме съгласни с отправната точка, че Европейската комисия може да решава колко ще бъде е, минималната санкция. В момента се определя като нула, но тя може да бъде променена за в бъдеще. Ние имаме сериозни резерви в това отношение. Трябва също така да внимаваме, защото е, в е, цифровият епоха, а непрестанно говорим за един цифров пазар, потребителите непрестанно купуват стоки извън Европейския съюз, от Съединените щати, например. И когато това се случи, когато стоиността на покупката е над 200 евро, много често на пътят ви се появява митнически служител, който ви го обява. Така че нека да бъдем много внимателни тук. Предложенията на солисти, например, е да имате минимална минималният прак на стоеността на стоката да бъде 750 евро, трябва много да внимаваме какво правим и ако а, се стигне до неочак... Не, за към момента не е много вероятният вариант, вариант тук да от Европейския съюз, ще имате опасност да си куп... ще имате проблеми да си купите Apple устройство и да го внесете от Великобритания в Европейския съюз. Очакваме се още продължението на НДП за минималните санкции, за да видим дали ще може да го подкрепим, но пак казвам, имаме проблеми с от отправна точка на това предложение. ни очаквам да видя шопите ви, които струват 200 евро дан. А между времено има ли докладчик в сянка от групата на Бъдената левица? Не. Някой от зелените иска да вземе думата? Андрес Шваб. Not from the Greens, no. Не съм от зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да направя два коментара. След решението на панела на СТО има някакъв проблем с превод, защото това, което чувам определено не е английски. Полски ли е? Извинявам се, Андреас. We're not going to sanction you. Is that better? Can we try again? No, that's still Polish coming in my... Не Продължавам да чувам полски вместо английски на английския канал. That's, yes, that's better. Thank you. Should we try that again? Andreas? please... Нека да пробваме още веднъж. От името на НП, а не на зелените, Андреас Шваб. Да, много ви благодаря, госпожо председател. Мисля, че Европейската комисия нямаше никакъв друг избор след битрашното решение на СТО, освен да излезе с предложение за а, униформизиране на нарушенията и на санкциите съгласно Етническия кодекс. И аз също така държавите членки не подкрепят особено голям ентусиазъм на това предложение, а пък и самата форма на това предложение е доста ни изненада. Смятам, че докладчик наистина положи големи усилия да постигне някакъв компромис. Компромис, който предвид фактите е напълно основателен компромис. Но нека да да представим нещата последният начин. Комисарият ни обясни предложението си за санкциите и наказания за нарушенията и санкциите в Медическия съюз. И честно казвам, в нашата група продължаваме да не сме наясно каква точно е стратегията на Европейската комисия. Бихме искали да продължим преговор с Европейската комисия, защото все пак законодателството на Митническия съюз остава на равнището на държавите членки и в това отношение Европейската комисия трябва задължително да признава интересите на държавите членки. Тук все още има известни проблеми. Но като цяло компромисът в настоящото предложение като цяло е стъпка в правилната посока. So I think I... Мисля, че координаторът на НП поиска да, помо... да поканим а, комисарят отговарящ за политическите въпроси да се представи пред нашата комисия, да обсъдим въпроса за, за митническия съюз като цяло, предвид и делегираните актове за митническия кодекс, ми се струва, че това предложение е доста разумно, така че ще го обсъдим и на заседанието на координаторите. Някой друг иска ли да вземе думата? Някой иска да вземе думата от името на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че ние с интерес и удовлетворение се запознахме с позициите по този труден въпрос. Ние приемаме, че той е труден. Отбелязвам си, е, че искате да жела, е, че координаторите искат да говорят евентуално с е, комисаря по този въпрос. Председателката, благодаря ви и продължаващия въпрос. Ние очакваме да чуем мнението на партньорите по митническия кодекс. Е, примерно, как можете да наймете кола, ако сте граждани на Европейския съюз? Е, това е умопомрачително за всички нас, които знаем, че от години можем да правим това. Според мен е много зле беше обмислен този въпрос от комисията, особено в подробности. Като обмислите подробностите, заповядайте да не запознаете с тях. Нямам какво да добавя. Нямам какво да добавя. Знам до къде сме стигнали. Е, продължаваме да работим по тези два компромиса и е, ще ви запознаем с окончателното предложение. Председателката благодаря. В такъв случай преминаваме към следващата точка от дневния род, а именно е, съображения за компромисни изменения и изменения по становището за мандата по е, тристранната среща за бюджета 2017 година. Утре ще гласуваме Проект от бюджета. 19 е, изменения са предложени. Сега търсим компромис по тези предложения за изменения. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Подобно на това, което току-що каза председателката, има 19 изменения. Е, ние се опитахме е, да ги обединим в 5 компромисни изменения. Според мен това становище е балансирано, резултатът е балансиран и съдейки по становищата, бюджета на Европейския съюз за 2017 година показва подкрепа за кръговата економика. Трябва да се има предвид, че и защитата на потребителите трябва да бъде уредена. Винаги могат да бъдат внесени изменения особено е, по правилника за защита на потребителите. Трябва много внимателно да следим развитието по този въпрос. Постигна се един удошие по ролята на малките и средни предприятия. Е, трябва, те трябва да имат е, до, достъп до достатъчно финансиране. Още веднъж искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Председателката, благодаря. Благодаря. Антонио, благодаря, госпожо председател. По доклада Яконсари Бих искал най-напред да благодаря на неговия кабинет за благоприятното отношение към търсенето на единодушие. Надявам се утре в нашата комисия да гласуваме качествен текст. Основните идеи са послания към Комисията по бюджети е, от името на нашата Комисия за вътрешен пазар и защита на потребителите. Е, то е, трябва да бъде включено в окончателния текст на бюджета за 2017 година. Мисля, че първоначалното предложение на текста беше добра основа. С 19-те изменения ние подобряваме текста. Според нас е важно важно да запазим духа на параграф 2, но трябва да имаме предвид и мнението на други комисии по е, следващи международни споразумения. В компромис 1 се отстраняват позовяванията на тези е, последващи е, споразумения. На второ място идеята за защита на европейската мрежа от потребители значението на единния пазар, линея 7 и 9. Нека не забравяме, че защита на потребителите е част от нашите правомощия. Искам отново да подчертая, че говорим за преход към кръгова економика по параграф 2 в духа на резолюцията на Европейската народна партия по кръговата економика и е, тази тема става все по-актуална от ден на ден. Искаме Европейския парламент да подкрепи тази политика. Бих искал да благодаря на докладчика и на всички идеи, кои, всички колеги, които предложиха идеи. Господин Далтон, благодаря Вики. Ние не направихме изменения, но се надяваме докладчика да вземе предвид нашите предложения за праговете. Виждам, че за момента това не е включено, поради което ние не можем да подкрепим този текст. Мисля, че самия процес по бюджета е доста труден, защото ние не даваме адекватен бюджет за важния въпрос за единия пазар и ние не можем да го подкрепим. Въпросът е как харчим парите разходите, но в тази комисия всъщност ние даваме списък за допълнителни разходи. И всъщност е, е, това поставя под съмнение нашето становище по този бюджет. Ние искаме да се харчат повече пари, ние не искаме да видим каква е допълнителната стоеност на тези пари. Е, така че, какъв е смисъл от тези процес? Ние не признаваме какво правим, когато харчим допълнителни пари е, по вътрешния пазар. Тоест ще е, съкръщаваме средства е, в други области. За съжаление, не можем да подкрепим това предложение. Е, ние мислим, че цялата система се изразява в това да се искат повече пари. Ние искаме пари от да накупим дънакоплаците. Това не е почтенно, така че за съжаление, въпреки че целостният доклад не е чак толкова лош, не беше включена обаче нашата точка и ние не можем да го подкрепим. Председателката е, Дита я няма от групата на либералите. Някой друг иска ли да вземе думата от името на НГУЕ, на зелените или някакви други коментари? А, е, ми, добре, е, да, а, в такъв случай се връщаме на госпожа Якенсори. Госпожа Йокен Сари. Благодаря, госпожо председател. Има две причини, поради които не мога да приема предложението. Първо, за съжаление няма никакво предложение за изменение, е, така както каза преждеговорившия, така че е много трудно можем да започнем дискусия. На второ място темата изисква задълбочена дискусия. За какви прагове говорим? Е, ние искаме да има много по-голяма гъвкавост, което не означава увеличение на фондовете. Ние говорим обаче за гъвкавост. Е, поради тази причина вие всъщност нямате какво да предложите.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 всички са тук. Да дадем ли 5 минути почивка? Господин Зулу, господин Зулу се докладва по трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Тоест, как може да пренасяме цифровото съдържание, когато се движим във вътрешния пазар. Да разглеждаме проектостановището о даване думата на господин Марко Дзулу. Благодаря, госпожо председател. Комисията е, предлага регламент е, за преносимост на услугите за онлайн съдържание в вътрешния пазар. А, има три главни цели. В проекта, който се представя, ще се ограничат до три пункта, които трябва да бъдат изяснени. Първо, съществуването на кешови плащания е изискване, за да може да се осигури преносимостта от страна на доставчиците. Това значи, че доставчиците трябва да могат да проверяват наличието на злоупотреби в сектора в страните членки. Не кешови плащания трябва да бъдат изключени от този регламент. Съществуването на договори предполага, че доставчиците ще разполагат с определена а, информация за това къде живеят потребителите. Е, и за да не се попречи на гражданите да купуват стоки и услуги, трябва да имаме предвид един конкретен конфликт. Тук трябва да имаме предвид защитата на авторските права и финансовата устойчивост за аудиовизуалната европейска промишленост, която гарантира многообразието на съдържанието, с което разполагаме днес. И затова трансграничната преносимост не трябва да се превръща в някакъв паневропейска панацея. След като регламентът влезе в сила, трябва да се провери дали не са създадени опасни дисбаланси в економическите отношения между доставчиците и да, притежателите на авторските права и потребителите. В регламента трябва да може с голяма яснота да какво имаме предвид под страна на местоживеенето, точно като дефиниция. когато трябва да дефинираме обичайното местоживение, мисля, че комисията разполага с достатъчно критерии, за да може да определи недвозмислено какво е местоживението, за да се осигури преносимост. Списъкът на критериите по този показател трябва да бъде разширен чрез един акт по делегация с участие на представителите на отрасъла. Дефиницията трябва да бъде напълно недвусмислена, като дава възможност лицата да обявяват повече от едно местожителство. Не би трябвало да има прекалено голямо разгласяване на данните на потребителите. Например, онези, които пътуват с цел обучение, работа или на курорт, да бъдат възпрепятствани да пренасят цифровото съдържание. плащанията трябва да отговарят на критериите на регламента. Необходимо е те да изпълняват всички критерии по отношение на местоживеенето, за да може да се избегнат злоупотребите и економическите щети, които съдържанието, цифровото съдържание може да понесе. Трансграничната преносимост означава, че трябва да се обърне внимание и на договорите за трансгранични услуги. А това се отнася и до обичайното местожителство. А това са въпросите, които мислих, че трябва да спомена във връзка с становището и съм готов да ги обсъдя с всички докладчици в сянка. Мисля, че докладът е така доста широко скроен и една добра основа за по-нататъчна работа. Благодаря. Ева Панова. От... Роберта обаче ще говори от едно име. Благодаря. Замесвам Ева Панова, която е докладчик в сянка от НП по това досие. Ева би искала да благодари на господин Зуло, докладчика, за добре до проекто становище в правилна насока, с целенасочени инструменти, за да се постигне трансгранична преносимост в рамките на вътрешния пазар. Не е необходимо да се убеждаваме, че преносимостта е много важна. Трябва да се изясни, че плащането на задължителни такси в някои страни не трябва да се разглежда като договор в рамките на този правен текст. Друг въпрос е този, че избягването на непрекъснатия контрол на IP адресът не е начина по който трябва да се реши този проблем. В, има така наречената възможност за опт-ин в, в регламента. И дали трябва плащането да се извърши от доставчика, за да може да се използва тази възможност. Обаче, ако не се проследят последиците, това сега ще получим също така, както доставката на платени услуги. Нещо повече. В 14-то изменение е необходимо да се изясни, че оптина е, какъв вид предложение е той. Така че доставчикът на услуги не може да избира прилагането на други възможности, които текста предвижда. Процесът на проверка е много важен. Той трябва да бъде лесен както за потребителя, така и за доставчикът на услугата. Необходима е система, която да е лесно разбираема, която да работи. Като сегашните технологии за проверка на IP адресът, който много услуги използват, в много случаи вече са достатъчни за проверката на обичайното местоживеене. Колкото за периода за влизане в сила, Искаме да приемем компромис между 6 и 12 месеца. Ева иска да благодари на всички и очаква да продължи с докладчика и всички други колеги по това важно досие. Благодаря. Никола. Благодаря, благодаря, госпожа председател. Благодаря на господин Дзуло за неговото проекто становище. Мисля, че това е една чудесна възможност да напреднем с преносимостта и подкрепяме инициативата на комисията безусловно. А Европейските потребители трябва да имат повече възможности да купуват цифрово съдържание в чужбина с помощта на страните, където живеят. В бъдеще се надяваме ще подобрим текстът на регламента, по който се работи в последните месеци. Искаме потребителите да могат да се радват на пълните възможности, предимства на преносимостта, като се избегнат възможностите за злоупотреби. Необходимо е да се защити и неприкосновеността на личния живот на потребителите. Тоест трябва да намерим равновесие, баланс между ограниченията от една страна и предотвратяването на злоупотреби от друга. По въпроса за, за съобщението, трябва да се каже, че съветът също е свършил добра работа, тъй като е дал ясна дефиниция на принципа за обичайното местожителство. И това е въпрос е доста централен за регламента. Преодолява се една правна фикция и е, по този начин регламента е, ще може да работи безотказно в различни страни. А и тук съветът е свършил добре своята работа. Както вече споменах, трябва да имаме ясни критерии, които да може на практика да се прилагат. Като, разбира се, имаме достатъчно сигурност за местожителството на онези, които, са, които ползват услугата. Това е много важно. така, изходен пункт и сега трябва да продължим всички да работим. След като вече е ясен, изяснен въпроса с местоживеенето и всички останали проблеми, такива като времевите ограничения, вече са отпаднали. Ние сме против налагането на времеви ограничения към една услуга, такава като преносимостта за онези, които пътуват или живеят в чужбина. Мислим, че налагането на такива ограничения би било грешка. Проследяването на движението на хората от една страна в друга също би било нарушаване на неприкосновеността на личния живот. И друг въпрос, който трябва да бъде допълнително изяснен, това е да се мине към актове по делегация – това би дало възможност на комисията в бъдеще да уточнява критериите, чрез които се идентифицира местоживеенето. Или да приеме други критерии, които биха му се оказали необходими. Това са въпросите, по които трябва да помислим през едните седмици. Аз нямам готов отговор на нито един от тези въпроси. Трябва да кажа, че парламентът още от самото начало да приеме критерии, които да са колкото може по-гъвкави. И последно, по отношение на доставчиците на безплатни услуги. Оптина е много важен на възможност. И същите критерии трябва да се прилагат към безплатните услуги, както към платените услуги. Трябва да се осигури възможност доставчиците на безплатни услуги, безплатно съдържание в различните страни да имат възможност да работят с онези, които ползват тяхно съдържание в рамките на същите критерии, които прилагаме към онези, които предлагат платено съдържание. И накрая трябва да работим колкото може по-бързо, за да бъде прият и одобрен регламента. Загубихме вече време през последните месеци, когато ставаше дума за правомощията, кой какво ще прави. ние сме така, като че ли отначало започнахме работата доста амбициозно, след това затънахме в някои технически проблеми. Оказа се, че няма достатъчно воля, колкото по-може по-бързо да се приеме регламент, който да даде възможност на хората да се радват на онлайн съдържание в чужбина. не трябва да, не може да спорваме сроковете, които съвекът предвижда в, в предложението си. Парламентът трябва така ясно да каже, че искаме въпроса да бъде решен колко може по-скоро, по възможност още през 2017 година. Не мисля, че пречките са непреодолими. Ако сме достатъчно амбициозни, мисля, че това може да се окаже полезен стимул за доставчиците на услуги, така, които да ускорят своята работа, за да може гражданите на Европа да се радват на предимствата на този регламент час по-скоро. Благодаря ви. Ема Макларкин отсъства, Дан Далта не замества. Да, Вики, благодаря ти. Както каза, както отбеляза, замествам ви Ема днес, тя е докладчикът ни в сянка. В странна позиция се е, намираме, именно мога да се прося за всичко казано до момента. Първо благодаря на Европейската комисия е, за това доста добро предложение. Благодаря и на докладчика, благодаря и на коментарите на колегите от НП и социалистите. Мога да се съглася с по-голямата част от казаното, но разбира се, трудностите винаги са в подробностите и тук бих искал да спра няколко подробности. Първо важно е да се предостави възможност за присъединяване към регламента за доставчиците на безплатни услуги. Липсата на такси за лиценз ще направи по-труден достъпа на душевците безплатни услуги. И въпреки, че не трябва да се предвиди автоматичното им включване в регламента, трябва да се предвиди възможността да се използва лицензиите като мярка за проверка. Действително, режимът на проверка е основният елемент в това досие. Съгласни сме с казаното всички преди нас да няма времеви ограничения, защото по това, по това, по това по този начин ще се подрони сме на преносимост, т.е. ако преносимостта се ограничи само за определен период от време, се обесмисля целият този принцип. Но трябва да се из, изготви добър вариант, вариант за проверка. А, в член 16 се предвижда и възможността за неприлагане принципа на проверка. Всички твърдят, че а, преносимостта не бива да води до предоговаряне на съществуващите договорни взаимоотношения. Ами това може да се случи само ако в някои случай не се прилага принципа на проверка, т.е. ще се избегне и евентуалното забавяне на влизането в сила на този законодателен акт. Отварянето на услугите за трансгранични услуги, трансграничен достъп в това отношение принцимността се основава на постоянно пребиваване от тази държава и това е основната цел на това предложение, т.е. да не биват да се подронва принципа на териториалност и да се гарантира трансграничен достъп до услуги чрез това предложение. Притежателите на, на права за на собственост, разбира се, могат да продължават да упражняват своите права. Крикета, който е един от стол най-познатите и най-непознатите на европейско равнище спортове, все още не може да се възползва от тази свобода, но си използва подобни методи по отношение на електронните книги, на други електронни носители. Това няма никакъв проблем, но трябва да сме, че тук не говорим за преносимост и нека да сме много наясно какво точно е преносимостта и че преносимостта не е паневропейски лиценз, който е съвсем друга тема, като трябва да бъде разгледана в друг момент и на друго място. В изменени 20 и е, в точно 23 се предвижда въвеждането на европейски режим за проверка. Искаме наистина да има добри ефективни начини за проверка, но не бива да затруднява възможността на доставчиците да достигнат до национални потребители. В момента също така не виждаме нужно от а, а, делегирани актове. Списък в член 3 бе за нас е доста изчерпателен и не мисля, че ще има нужда от преразглеждането му в близко време. Също така не се струва не е нужно да се подвият и делегирани актове и преглед на директивата след 3 години. Но това само някои подробности. Като цяло сме съгласни с общия подход на докладчика и като цяло също така сме уверени, че ще постигнем добър консенсус в края на процеса на работа. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега от името на либералите. докладчива сенка Едита Шерезова, но не пък я представлява днес Кая Калас. Благодаря ви. Хората бяха непрестанно ни бъркат, така че спокойно можем и да се заместваме взаимно. Първо ще ви представя коментарите на Дита, след което ще ви представя някои от собствените си коментари. Дита най-напред бих искала да благодари на докладчика за неговото проекто становище. Все още обаче, че има известни съмнения. Първо, в това становище и в становище на други комисии някои членове на парламента включват политически изявления в преамбила, особено по отношение на принципа на териториалност. Нашата политическа група не може да подкрепи подобни твърдения, включително и твърдението в изменение второ. А сега по съдържанието ясно е, че редица на Европейския парламент искат да използват текста на съвета вместо първоначалното предложение на комисията за в своите изменения. Аз подкрепям това предложение, като това ще улесни работата в предстоящите тристранни срещи, но все пак има някои елементи в позицията на съвета, които са незадоволителни и липсват някои елементи. И тъй като нямам много време, ще се спра на основният проблемен елемент, а именно списъкът на критерии за проверка на страната на пребиваване, заложени в член 3б. Първо, като цяло не съм съгласна с идеята изобщо да има списък, но ако изобщо ще има такъв списък, трябва поне да се предвидят възможно мерки за проверка на местопребиваването, които да са в най малко степен да навлиза в пространство на потребителите. Като веднъж е сключен на договора, това трябва да бъде достатъчно. Приемлив би било да се провери IP адреса при първото сключване на договор или при първата проверка за местопребиваването, но не може да подкрепим продължението в настоящият му вид. На второ място, достъп до тези данни трябва да бъде ограничен а, на равнището на доставчиците на услуги. Трябва да е ясно, че нито една трета страна, включително и носителите на авторските права, не могат да изискват достъп до този вид данни. И на второ място, инструментът, който се използва а, за проверка, също трябва да остави на осмотрението на доставчика на услугата. Т.е. предложението за член 3 на съвета е неприемливо. Всеки доставчик на услуги има стотици подписани договори с, както и стотици договори с носители на авторски права, така че представете си какъв кошмар ги чака доставчиците, ако всеки носител на правата може да избира своя собствен метод за проверка. Дита ще внесе със сигурност и други проектоизменения, но основното е послание е това предложение да не се използва за започване на дебатът по авторските права. Преносимостта няма по никакъв начин да се поставя под заплаха нищата търговска дейност, само ще улесни ежедневния живот на европейските граждани. Ако приемем текста на съвета без промени, ще предвидим диспропорционално решение за несъществуващ на практика проблем. А сега са моите коментари. За проверките по-голямата част от важните елементи вече бяха споменати от колегите до момента. Не бива обаче да забравяме, че се предвижда и регламент за бъдещите проверки. Така че, ако се предвижда някаква проверка, която да предвижда сканиране на документи, това със сигурност няма да издържи на а, изпитанията на бъдещето, така че трябва да го имаме предвид. Преди са от потребителите вече разполагат с електронни абонименти, така че трябва да настояваме предоставящите на услуга да използват електронни документация, не да минават през документация на хартия. Следващият ми коментар е свързан с периодичните проверки чрез проверка на IP адреса или други елементи за геолокализиране. Това на практика значи, че търсите в сянка могат да последят своите потребители. Не, IP адреса може да бъде проверява само веднъж има сключването на договора за услуга, но не и по време на договора. Благодаря ви. Um, so is anybody... Има ли представител на Обединената левица? Не. Юлия е тук от името на Зелените. Юлия Раде има думата. Благодаря ви, извинявам се за закъснението. Струва ми се, че добре работим по отношението за приносимостта. Важно е да не забравяме пропорционалността и да не, изград, да не излизаме с правила, които да се окажат прекалено сложени, било то за потребителите или прекалено бременяващи им за предприятията. Не искаме да осложняваме допълнително употребата на платени услуги. Всъщност, предложението за приносимостта бихме искали тези правосъобразни платени услуги да станат по-привлекателни за потребителите. Така че ми се струва добра първоначалната идея че вече не се обсъжда определен период на валидност на пресимусимостта. Трябва вече да обсъдим обаче въпроса дали всяко, всеки граждан има само едно постоянно място на пребиваване. Мисля, че тук в европейските институции има много, множество примери, когато не е много ясно, когато проповяването на дадено лице, когато съответното лице живее в една държава членка, работи в друга. Много е възможно да има и хора, които имат две постоянни местопребивавания, където да имат жилище, да плащат съответните такси. Така че се питам дали фактът, е, че има граждани, които на практика имат две постоянни места може да бъде отразено в предложението. В крайна сметка трябва да гарантираме, че това предложение няма нужда да бъде непробиваемо, в смисъл, че най-лошото, което може да се случи при злоупотреба на приносимост е някой да плати за съдържание, за което не би трябвало да може да плати, което според мен всъщност не е чак толкова страшна възможност. Така че трябва да гарантираме, че правилата са на лице, че те са привлекателни за потребителите и че не залагаме гаранции, които в крайна сметка да обременяват допълнително предприятията или пък да поставят под опасност сигурността на личният живот на потребителите. С тези първоначални коментари бих искала да попитам дали всъщност е възможно да се запаси първоначалният приложен период за влизане в сила до 6 месеца, защото идеята беше директивата за преносимост да влезе в сила едновременно с директивата премахваща роуминга, защото всъщност става много по-интересно за потребителите да използват стриминг услуги, когато пътуват, тъй като няма да плащат допълнителни такси за роуминг за тази услуга. Като цяло продължението е сравнително просто и ако е добре го е изготвим, сравнително лесно може да се приложи на практика. Затова би трябвало да гарантираме, че продължението ще влезе в сила възможно най-бързо. Андрея Шваб Андрея Шваб иска думата набързо. Благодаря. Благодаря. Е, ще бъда кратък. Мисля, че сме изправени пред дилема. Е, госпожа Калас поиска доказателства за бъдеще, докато госпожа Бреда говори за Bulletproof, т.е. отново става дума за доказателства. Мисля, че предложението за преносимост на авторски права не трябва да бъде обект на революция, а просто да бъде упростено. Ако приемем упростяването, въпросът, който възниква е, е за приложението. Е, дали ще се спазва онова, което е предвидено за авторското право в Европейския съюз. Дискусията по процеса на проверки е възможно най-добрия пример. Естествено, е, че е, има отговорност. Въпросът е обаче е, по силата на това предложение позволява ли се това? Или е, дали не трябва да се търси решение? Е, за да може по един или е, друг е, начин дружеството в страната на местопребиваване на лицето осъществява някаква проверка. Имаме основно местожителство. То е посочено в документ за самоличност. Това постоянно местожителство посочваме и в договора. Например, е, трудно няма да мога да си платя сметките за отопление. И е, за това мисля, че онова, което е предвидено, не е най-добрия отговор, но все пак нямам окончателна позиция за момент. Благодаря ви. А, а, председателката, някой друг иска ли да се изкаже по този въпрос? Добре, искам аз да направя няколко коментара. В известна степен това е трети пакет, който комисията ни представя по преносимостта на правата на потребителите, на преносителите на съдържание. Според мен това е най-ясният законодателен текст, по който трябва да работим. Виждам, че има безпокойство. Ясно е, че ние искаме гражданите е, да могат да пренасят съдържанието, за което се абонират, е, когато пътуват зад граница. Но има неочаквани последици във връзка с е, ограничение на различен вид съдържание и изобщо разнообразието на съдържанието, което може да пътува в различни страни. Има огромен брой подробности, но според мен основният препани камък е, е, съобразно изследване от миналата година, само 4% от потребителите искат да имат достъп до съдържание, когато са в друга държава членка, докато само половината от тези, които не са се абонирали, няма да им повлияе. Т.е. когато се абонират, те искат да имат добро съдържание в къщи. Така че възниква спор, но нека да не е, добавяме е, допълнителни подробности по е, спора, защото това може да се отрази на съдържанието, което хората искат да имат на собствения си език, по разнообразието на това съдържание, така че искам да сме ясни по това какво искаме. Искам отново да дам думата на Марка Зула. Марко. Освен ако Европейската комисия не иска да си скаже. Не? Добре. Марко, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите за направените от тях предложения, които според мен са полезни. Е, бих искала да изясня следната точка. Според мен има недоразумение по проверката на местожителството. Е, трябва да определим критериите, съобразно които се определя това местожителство, а не е, средствата за проверка. Примерно, ако е, изберем като критерии сметката за телефон, нещо, което е съществувало в миналото, което продължава да съществува и което ще съществува и за в бъдеще. Това може да се получи по различни начини. Преди беше по почтата, сега с определена апликация на смартфон така че средствата за проверка могат да претърпят бързо развитие предвид развитието на технологиите. Според мен, тук ние постигнахме чудесен компромис, така наречения делегиран акт, акта за изпълн... делегирания акт, според мен е добро средство за усъвременяване на критериите. Но, все пак трябва да има един общоприят принцип който е, да е, получи съгласието както на производителите, така и на сдруженията на потребители. Мисля, че по този начин можем да успокоим онези, които се безпокоят за това, че трябва редовно да се променят критериите. Мисля, че това не е така. Критериите ще бъдат определени и е, няма да се налага отново да се връщаме на средствата за проверка на тези критерии. Благодаря ви за направеното предложение. Председателката благодаря. Е, добре, в такъв случай е, пристъпваме към последната точка. После ще направим почивка, защото ще започне проверка. We'll move on to the next item and then... И така пристъпваме към последната точка и после в 4.30 ще е, обсъдим е, вашата Европа, съвети и Солвит. Така че разполагаме с минути за дискусия по следващия въпрос. Високо общо ниво на мрежова информационна сигурност в Съюза. Трябва да се спрем на предложението на съвета. Отново давам думата на господин Шваб. Скъпи колеги, ще бъда кратък тази IT сигурност, както е посочено в текста, ние Знаем, че това ни струва големи усилия. Бяха написани много доклади по този въпрос. На 17 май 2010 година съвет постанови своята позиция и а, ние по силата на компромис решихме да приключим обсъжданията в разумни срокове. Това е важен етап в областта на сигурността на мрежовите информационни системи. Предвиждат се подобрения, особено на критични инфраструктури. Тук се говори за някои неща. Те се обсъждат и в средства за масова информация Въпросът е, е за полското дружество ЛОТ, е, е, което е било сринато поради кибератака, а, теле, а оператора на мобилни телефони АИН часове наред не е могъл да осъществява телефонна връзка. Това са казуси, които попадат по, които, които вече не попадат в определението на критична инфраструктура. И случая с ТВСАК във Франция. Това са случаи, на които трябва да реагират държавите членки чрез нивото на определение на критична инфраструктура. Ние вече обсъдихме този въпрос. Господин докладчика е в сянка, а също така и госпожа Вики Форд, взеха позиция по дефиницията на понятието цифрова услуга. В нашите доклади винаги сме говорили за платформи, но не знам дали сме постигнали прагматично решение. Ние посочваме разликата между критични инфраструктури, е, е, големи доставчици, някои от тях могат да бъдат обект на кибератаки и е, съобразно всеки собствен конкретен случай, те трябва веднага да уведомяват властите но е, трябва да се осъществява цифрова и аналогова услуга, но е, цифровите услуги не винаги се вписват в е, информационното общество в нашата комисия ние трябва да поем отговорността е, за цифровите и аналогови услуги, е, които много често проистичат от различни модели на економика, но водят до, една, до едни и същи последици. Мисля, че това е, ще бъде и обект на доклад по собствена инициатива на нашата комисия. Утре е, по време на гласуването се надявам е, да гласуваме компромиса, който беше постигнат по време на Люксембургското председателство. Искам предварително да благодаря на всички колеги, които ще ме подкрепят. Noi siamo contenti perché il Consiglio ha avuto finalmente l'adozione formale di questa direttiva, ne discutiamo ormai da molto tempo ed è passato Радваме се, че съветът в крайна сметка можа да вземе решение по този въпрос. Нямаше много надежда преди да стигнем до компромиса през декември миналата година. Доста време мина от тогава, между другото. И се радваме, че стигнахме до това решение. Стигнахме до споразумение по едно стратегическо предложение. Почти всеки ден четем в пресата, че е необходимо да се гарантира сигурността на глобалните информационни системи. Гражданите също се интересуват от сигурността на информационните технологии. Защото ако там няма сигурност, това застрашава сигурността на много други сектори, включително цифровия единен пазар. Ако няма там сигурност, е, не може да бъде сигурна електронната търговия. Щом няма сигурна електронна търговия, не може да имаме сигурно електронно правителство с всичките разклонения на тези проблеми. Той става дума за амбициозният проект за единния цифров пазар. И затова сигурността, мрежовата информационната сигурност са много важни. И това, по което сега се споразумяхме с а, съвета, е, е доста различно от това, което ние първоначално предложихме. Знаем, че най-доброто понякога е враг на доброто. Стигнахме до едно добро решение. Ще можем да осигурим по-добро сътрудничество в цяла Европа по отношение на сигурността на информационните услуги, да имаме по-добро сътрудничество, стратегическо оперативно сътрудничество между страните членки. Всички тези резултати са достойни за е, задоволство. Цифровите услуги и доставчици на цифрови услуги ще могат да осигурят в рамките на една европейска система сигурността на системите за всички, за всички видове услуги. След като гласуваме по проекта в пленарна зала, вероятно ще трябва да бъде направена актуализация, колкото може по-бързо, за да могат страните да инвестират в този проект и е да гарантират сигурността на гражданите и на търговските дружества. Искам да благодаря на докладчика господин Шваб и на всички, които работиха по доклада, включително на техническите служби. Като се има предвид, предвид, че въпросът е така тясно, доста тясно технически, услугите на специалистите бяха особено важни и специална благодарност изказваме на тях. А сега аз съм докладчик е, от името на ЕКАРЕ. Киберсигурността е, е, се свързва с нарастващия риск за нашите общества, особено когато става за ключови инфраструктури, контролът на въздухоплаването, електрическите доставки или финансовите системи този подобен законодателен акт ще даде възможност за всички европейски страни да създадат екипи от национални екипи от експерти, да работят заедно, да сътрудничат, да се, работят заедно, когато е необходимо, да споделят най-добри практики или а, трансгранични инфраструктури. Става дума за извънредно деликатни преговори Целта е да бъдем по-силни, да имаме по-голяма сигурност, да работим заедно, но и да зачитаме правомощията на отделните страни членки по отношение на националната сигурност. Трудни, но много успешни преговори. Бих искала да благодаря на докладчика Андреас Шваб и на екипът от докладчици в Сянка, които работиха невероятно упорито по този извънредно важен законодателен проект. Доста време беше необходимо да се стигне до този резултат. Ще гласуваме утре. И както вече казах, става дума за ключова област, където ако работят заедно експертите от отделните страни, ще гарантират по-голяма безопасност и по-голяма сигурност, без с нищо да накърняват националните правомощия в тази област. Благодаря на всички, които работиха по тази тема. Има ли още някой от докладците в сянка, който да е тук и да иска да се изкаже? Е, е, искам а, просто да кажа, че ние без, безрезервно а, подкрепяме това, което се предложи, както каза и колегата а, Андреас Шваб. А, просто го поздравяваме за неговата работа по това досие. Does the commission wish to say... Комисията има ли да каже нещо? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи от имате на Европейската комисия. Съгласни сме с вас. Трудни бяха преговорите. Положителен е резултата. Радваме се, че беше постигнат. Е, и трябва да изразим високата оценка за сътрудничеството между членовете на екипа и помощта на люксембургското председателство. Разбира се, сега е моментът, след като бъде прията директивата, да бъдат направени необходимите промени. За това е необходимо самите членки да ги направят, за да може да използват възможностите, които тя директивата им дава. Благодаря още веднъж. Благодаря на всички. Ще гласуваме утре. А сега мисля да направим 15 минути на почивка, защото сме малко избързани, избързали, но експертите на комисията са на път за тук, за да може да обсъдим въпросът за Солвит. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschusssitzung. Колеги, продължаваме заседанието. Е, за съжаление, нашата председателка има неотложен ангажимент и ме е, помоли да я е, заместя, тъй като присъствах на заседанието до сега и знам до къде сме стигнали. И сега стигнали сме а, до точка от дневния ред Солвит. И искам да поканя ръководителката на звеното Лоран Дюдишмо да представи темата. Като ни осведоми какво е направено. сега имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа, благодаря за поканата. Радвам се, че имам възможност да бъда тук, да представя Солвит и директорката на звеното нямаше възможност да дойде да представи а, въпроса тук. А, тя е представила вече въпроса за а, инструментите на единния пазар през септември миналата година и тогава тя пое ангажимент да представи едно съкратено видео върху инструментите за единния пазар. Сега вече разполагаме с това видео, което е на разположение. Раздадено е на депутатите и се надяваме, че то ще бъде преведено на всички официални езици, което ще даде възможност да се познават по-добре работата във връзка с Солвит. Във връзка с инструмента Единия пазар, изобщо и Солвит по-конкретно, искаме на практика да използваме възможност за европейският единен пазар. И нашата комисарка, госпожа Бянковска, когато говореше за стратегията за единия пазар, подчерта това. става дума за проблеми, реалните проблеми на живота. искаме да се занимаваме с практическите проблеми и пречки пред единия пазар. Нека кажа няколко думи по отношение на Европа съвети. Тази организация празнува 20-та си годишнина нейното създаване през 96-та години. Тя е отговорена на над 200 хиляди въпроси, зададени както от граждани, така и от малки и средни предприятия. Било за, от нас било за правата, било за други въпроси и възоснова на мрежа от нас 60 а, а, експерти, които помагат в, в, в отговорите на въпросите. А, това е услуга, която е безплатна и на 24 езика на Европейския съюз се, се предоставя. Най-честите въпроси се отнасят до правата за социални осигуровки, пенсии, семейни надбавки, също така въпроси за жителството, визи, въпроси свързани с работата, признаване на професионалната правоспособност, дипломите, а също така и въпроси свързани с регистрацията на превозните средства, свидетелствата за правоуправление и така нататък. Миналата година Европа съвет е отговори на 24 000 питания. Тоест, работата напредва, на повече въпроси се отговаря. И има готови отговори, които са на, подготвени на всички езици. А, така че тази услуга е нещо като човешкото лице на европейското законодателство. Вече имаме база данни от около 200 хиляди отговора на зададени въпроси и информация за функционирането на вътрешния пазар, за начин на, на прилагане на европейските закони, за съществуващите празноти, за очакванията на гражданите и на търговските дружества. Тези отговори са както на оригиналните езици, така и на английски и могат да бъдат използвани за разработване на политика в бъдеще. Комисията търси начини да се използват по-добре и по-редовно възможностите на тази база данни. Да кажа няколко думи и за Solvit. Solvit, както може би знаете, е е, инструмент за решаване на проблемите на гражданите и на бизнеса, които се сблъскват с проблеми при прилагането на европейското законодателство между две страни членки и проблеми свързани с публичните власти. Солвите също така и мрежа. Е, има национални центрове за Солвит в администрацията на страните членки. Е, и е ключов инструмент, който помага на отделните лица и на представители на бизнеса да функционират в рамките на единния пазар, помага им да решават и трансгранични проблеми, когато те възникват. И така, смятам, че Солвит помага за създаване на един положителен образ на Европейския съюз и за правилното прилагане на европейското законодателство от страните членки. Това е един мощен инструмент, е, е, който помага за функционирането на вътрешния пазар и една от целенасочените инициативи на е, стратегията за единия пазар предвижда укрепване на Солвит. Част от така наречения стълб за интелигентно изпълнение – Призовава се и комисията да вземе в неотложен порядък мерки за укрепване на Солвит и за подобряване на регламентирането на единния пазар. За един пазар за си стратегия за единния пазар, по която работи Европейската комисия заедно с страните членки и други заинтересовани страни, за да се установи какво е необходимо по тук нататък за по-нататъчното развитие на соловите. Една от идеите е да се идентифицират тенденции и проблеми в функционирането на единния пазар, особено във връзка с така наречените структурни проблеми – кои са структурните проблеми, там където е възможно потенциално а, нарушаване на общностното законодателство. Има три главни насоки на действие за укрепване на Совет. Първо, укрепване на дейността, съвършенстването на Совет в, в работата с жалбите – по-добро сътрудничество с националните центрове на Солвит и трето, укрепване на повишаване на качеството на услугите, които Солвит предлага, така че да отговорят на очакванията на гражданите. Да кажа накратко как всичко това действа заедно в рамките на единия пазар, в рамките на така наречения управленски цикъл на единния пазар, правни е, съвети, решаване на проблеми и административно сътрудничество. Необходимо е, разбира се, тясно сътрудничество при използването на тези инструменти. Мрежата работи също с контактните центрове на Europe Direct и за прилагане на съответните инструменти. Значи, проблемите. Може Солвит да прехвърля пряко на Europe Direct, ако те не са в рамките на неговата компетентност, същото, също и обратно, в обратната посока могат да се прехвърлят проблеми. А сега да спомена някои примери за много успешна дейност. Ето тук има една малка брошура, в която са дадени примери за успешни е, обсечно решаване от Солвит на проблеми. Например, имахме един малтийски предприемач, който искаше да развива бизнеса си извън Малта, имаше нужда от правни съвети, получи отговорите, които очакваше, много бързо от мрежата за европейски съвети. И по този начин му се помогна да направи по-нататъчни крачки за а, разширяването на бизнеса си. В Солвит имаме много примери, свързани с а, проблеми с признаване на професионалните квалификации. Примерно един испански лекар трябваше да получи признаване на дипломата си в Италия, където се установява във връзка с свободното движение на хора. Беше помогнато на един български консултант да се установи да работи в Люксембург, на една португалска компания в Франция. Беше помогнато свободното движение на стоки, също проблеми във връзка с данъчното облагане, социалните осигуровки и така нататък. Всичко това е, може да прочетете в тази брошурка. И накрая трябва да, се, да кажем, че тези инструменти за единния пазар се оказаха много ефикасни, много полезни и ние искаме по-нататък да ги усъвършенстваме в рамките на стратегията за единния пазар. Да спомена и проектът за създаване на един единствен цифров, цифров единна цифрова платформа или гейт за услуги за решаване на проблеми и даване на отговори. Също така и създаване на процедури за решаване на трансгранични проблеми. А в рамките на стратегията за единния пазар, която комисията разработва. И В рамките на този проект центровете за предоставяне на съвети и, Солвит ще играят значителна роля. Може да очакваме, че вашата комисия ще подкрепи нашите усилия за усъвършенстване на тези инструменти и по-нататък и благодаря ви предварително за вашата подкрепа и за това, че ме изслушахте с внимание. I'm sure members have questions. I, I'm sorry that... Обедена съм, че колегите ще имат въпроси. В началото на изложението си поставя статистически данни. Аз също очаквах много повече конкретни данни в презентацията на Европейската комисия. Представихте ни последният доклад за резултати за последното три месече. И има такъв доклад, но вие всъщност сте го представили. Правилно ли разбирам? Основните данни, които представих в встъпителното си изложение, е, че от създаването си вашата Европа съвет е, е отговорила на 200 000 въпроса, миналата година на 22 000 въпроса. Разбира се, може да предоставим и по-подробни данни в докладите по 3 месечия. Така, например, ако вземем първото три месече на 2016 година, от 5769 допустими случаи, които са получени, 740 интересни случаи са включени в доклада, тъй като разбира се, доклада не обхваща всички въпроси но за първото 3 месече на 2016 година е имало близо 6000 подадени въпроса. Има подробен анализ в, в, в анализа по 3 месече и в тематичните рубрики и съответно са представени последващите действия след тези въпроси. Също така правим анализ на скоростта, с която се отговаря на въпросите и за това имаме данни. So, so my questions would be... случай моите въпроси Очевидно е, че все повече въпроси постъпват към Салвит. Първо, на какъв брой от въпросите, които постъпват в Салвит, се дава отговор? Има ли конкретни области, в които има проблеми? Има ли конкретни такива области в отделни държави членки, където да има трудности? И ако има такива, какво може да направим, за да гарантираме, че се предоставя разгранична информация, когато има нужда от такава? Защото аз лично съм препращала хора към соловете и мога да ви кажа, че в някои случаи е, наистина е много полезна платформата, в други случаи не толкова. Така че има ли проблеми в отделни държави членки, в отделни отрасли, какво може да направим? Дали други колеги имат въпроси? Виждам, че Дита има, Дита имате думата. Благодаря, госпожо председател. Действително може да разчитате на силна подкрепа от страна на нашата комисия. Едновременно с това обаче ние носим и отговорност, за да гарантираме, че тези инструменти са лесни за ползване. Слушате ли ме? Добре. Трябва да гарантираме, че тези инструменти са лесни за ползване и достъпни. Така беше коментарът ми миналата година когато лично посетих интернет страницата на вашата Европа съвет ми стана много ясно как точно се осъществява връзката между отделните услуги. Виждам, че има известно подобрение, но все пак се питам какво може още да направим, за да стане сайта наистина лесен за ползване. Радваме се, че имаме толкова много инструменти. Вие знаете за тяхното съществуване, ние знаем, че те съществуват, но се питам какво може да направим, за да станат тези инструменти по-видими за широката общественост. Когато говорите с хората тук в затвореният кръг в Брюксел, хората са запознати тези инструменти. Но още преди една година ви казах, че не можем да оставим предоставят информация за тези инструменти само на държавите членки. Ние трябва да ги рекламираме повече, за да знаят гражданите, че те съществуват. Така че въпросът ми е какво конкретно сте направили през последната една година за подобряване видимостта на тези инструменти. Лисия и Андреас, имате ли въпроси? Не, в такъв случай отново дам думата на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. По Салвит равнището на успех на в случаите, които се подават, е около 80%. А по отношение на оставащите 20%, става дума най-вече за случаи, в които има структурни а, проблеми, т.е. евентуално нарушаване на европейското законодателство. И това случаи, които трябва да бъдат разгледани по-внимателно. И в настоящите усилия за подобряване на соловите Европейската комисия се опитва да даде отговор на подобни въпроси, които не могат да бъдат разрешени чрез Solvit. За целта разглеждаме всички други възможни мерки, инструменти на разположение на Европейската комисия и на разположение на държавите членки. Така че има постоянен диалог между Европейската комисия и центровете СОВЕ, за да видим какво може да се направи допълнително на равнището на държавите членки за справяне с даден проблем, или ако има нужда да се адаптира законодателството. Също така сме и в постоянна връзка с компетентните служби на Европейската комисия за да се опитаме да намерим начин за преодоляване на структурните проблеми. Сега по въпроса, че тези без трябва да бъдат да, да, още по-лесни за употреба и по-достъпни. Благодаря ви за въпроса. Благодаря ви също така, че повтигнахте въпроса за връзката, която съществува между отделните инструменти. Работим по тъй нареченият каскаден подход, т.е. гражданите и бизнеса първо се нас пренасочвани към вашата Европа съвети, портала, след което, ако не намерят информация, която търсят на този портал, който съдържа основната информация за правата им и за какво е законодателство, и ако случаят е по-сложен и обхваща и Европейската администрация, и държавни администрации, тогава ги препращаме към Салвит. В момента разработваме и един по-простен подход а, в това отношение, то, за да гарантираме, че гражданите и бизнеса първо се насочват към а, вашата Европа, след което автоматично да бъдат пренасочвани към други услуги в случай на нужда. Вярно е, че в някои случаи редица от въпросите, които се получават през вашата Европа, съвет и мрежата биха могли да бъдат разрешени през вашата Европа. Така че се опитваме да подобрим връзката между тези услуги и да ги направим по-лесни за използване от гражданите и бизнеса. По въпроса за видимостта на тези инструменти от широката общественост бяха положени много усилия за промоция на тези инструменти чрез модерните средства за комуникация, в частност чрез подобряване на търсачките в а, вашата Европа, за, за да може в случай на въпрос а, гражданите да могат да зададат този въпрос в Google или в друга интернет търсачка и въпросът им автоматично да бъде пренасочен към портала Вашата Европа. Юзите като цяло са добре, защото се забелязва непрестанно увеличаване на посещенията в, на портала. Над милион месечно, т.е. на 12 милиона годишно и броят на посетителите на портала непрестанно се увеличава, така че тази, този подход през търсачки се оказа много по-успешен. Обличаваме видимостта си в социалните мрежи, в Facebook, Twitter и т.н. Наскоро също така организирахме и чат за професионалната квалификация. И той беше организиран и от а, портала Вашата Европа и от експертите от портала Вашата Европа. Съвети е като цяло чатът се оказа наистина много полезен. Имаше над 200 активни участници в него. А не пряко много по-голям брой бяха а, влечени в този процес. Това също беше успех. Непрестанно нали, се стремим да направим услугите ни по-лесно достъпни за гражданите и за представителите на бизнеса. Действително насочваме се към различни заинтересовани групи или целеви групи. Говорим за основните заинтересовани страни, организации и други. Повеждаме редица кампании за увеличаване на осведомеността, чрез презентации, кампании и други методи. Но разбира се постави въпроса за широката общественост и по отношение на широката общественост социалните медии вероятно са най-ефикасният начин за подобряване на осведомеността и увеличаване на реалното използване на тези инструменти. I was looking at your um, traffic lights of different countries. Е, така, е, добре, мислех, че ще кажете нещо повече за отдалните страни. Е, вие можете ли да определите, че нещо е прочетно в определена страна, в определена област и какво става след това? Защото има някои червени области, които си остават в червено. Какво можем да направим ние? Какво, какъв натиск можем да окажем? Thank you, Madam Chair. Indeed, uh, there is always... Благодаря, госпожо председател. Винаги, че може да се направи напредък в определени държави членки и ние осъществяваме е, мониторинг това, чрез така наречения скорборд за единия пазар. Имаме е, определени така нареченията е, червен светофар. Има страни, които са в червено, други в зелено. Ние наблюдаваме тези инструменти е, има и други инструменти за правителствата. Ние смятаме, че е, това дава възможност да се окаже натиск върху държавите членки, защото когато се публикува така наречения скорборд е, табло за резултатите, този последния беше публикуван наскоро след консултации с Европейската комисия и е, когато постигнем съгласие, той ще бъде обнародван и когато бъде обнародван, е, е, това е вид натиск върху определена държава членка. Те могат да правят и съпоставки. И разбира се, че ние продължаваме диалога е, на всички срещи, които провеждаме с, с съответните представители от държавите членки в нашите мрежи. И е, комисията организира редовни срещи. Два пъти годишно се организират така наречения workshop – един път в годината в Бруксел, следващия път в дадена държава членка. Това е възможност да се видят какви са проблемите и ако има проблемите, могат да бъдат повдигнати е, чрез нашата мрежа от съветници също организираме годишни срещи и това също е възможност да се прецени дали трябва да се осъществява някакво обучение, но е, най-вече е, да се осветлят евентуални затруднения. Така че е, чрез натиск можем да се опитаме да внесем подобрения, но разбира се, ще бъдем повече от щастливи, ако можем да работим в по-близко сътрудничество с вашата комисия, за да видим как да подобрим посланията към държавите членки, например. Председателката, може би можете да говорите с секретарията на комисията, как можете е, е, чрез комисия ИМКО да осъществявате натиск върху държавите членки. Е, след като има нов годишен доклад, който ще бъде разработен и нова система за светофари, ще можете да кажете на всеки депутат е, къде се намира неговата държава членка. Е, не трябва да видим цялостната карта, но трябва да има и, и ясна представа всеки депутат за това какво става в собствената му страна. Е, защото ние е, искаме е, отчет от правителството, особено ако са от опозиционна партия, да видим как вървят нещата. Трябва да се уверите в това, че отделните депутати са запознати с състоянието в страната им. Разбира се, благодаря ви. Ние ще работим и с секретарията на вашата комисия за организиране евентуално на двустранни срещи с определени депутати, които проявяват интерес и ако искат да окажат натиск върху съответната държава членка. Благодаря ви за предложението. Е, председателката, благодаря на всички. Това е края на заседанието за днес. Утре започваме в 9.30.